Okay. Uh, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, и двамата чакаме, аз и госпожа Коста, изчакваме останалите колеги да дойдат в залата, но виждам, че не идват, така че предлагам да започваме. Вече е 9.10, така че е време да започнем. Чудесно. И така, добре дошли Добре дошли на съвместното ни заседание. За мен е удоволствие да председателствам последното съвместно заседание с госпожа Коста, председател на Комисията по култура и образование. Добре дошли на колегите от Парламентарната комисия по култура и на колегите от комисията ИТРЕ. Разбира се, имаме гласуване, но преди това нека да преминем към приемане на дневния ред. Ако няма възражения, в такъв случай приемаме дневния ред. Имате ли някакви забележки? Предстои ни час съвместно заседание. Добре, няма забележки. Съобщения от моя страна, съвсем кратички. Нека ви припомня, че заседанието се излъчва в интернет и освен това разполагаме с почти всички езици, с изключение на четири езика, за съжаление малтийски, словенски, хърватски и ирландски. И така, Нека преминем към една важна точка, важно гласуване. Госпожа Коста ще председателства гласуването от началото до изменение 280. Аз ще поема штафетата след това от компромисно изменение номер 21. Ще се постараем гласуването да протече плавно, гладко и бързо. И така, няма допълнителни забележки в началото. Госпожо Коста, имате думата. Благодаря, господин Бузек. За мен е истинско удоволствие съвместно с вас да председателствам последното съвместно заседание на Комисията по култура и образование и Комисията ИТРЕ за приемане на един много важен доклад във връзка с културните и творчески индустрии в Европейския съюз. Добре дошли на всички колеги от двете парламентарни комисии и най-вече двамата а, са докладчици господин Елер и господин Моргано. Предлагам в началото да преминем веднага към гласуването. Надявам се, че всички разполагате с картите си за гласуване. Нека направим едно пробно гласуване в началото. И така, моля гласувайте. Просто да тестваме системата. Край на гласуването. Добре, мисля, че всичко работи добре. В такъв случай, нека да преминем към самото гласуване вече. И за така започваме с компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 на следващата страница е то. За,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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 166. Разделно гласуване по моба на НП и социалистите. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 12 на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 239. Да. Да, моля да ме извините, пропуснах една страница. Случва се. Изменение 239. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 190. За, против, въздържали се, отхвърля се. 192. Разделно гласуване по молба на ЕКАРЕ. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 194. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 195. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 218 на Млинар. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 219 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 232 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Компром... Компромис 14а. 14а за, против, въздържали се, приема се. Изменение 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за,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 А сега ще дам думата на господин Бузек. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Силвия. И така, продължаваме. Компромис 21. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 290. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22. За, против, въздържали се, приема се. 297. За, против,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 317 за, против, въздържали се. Нека, нека да правим проверки от време на време все пак. И така, 317 изменение, моля. Край на гласуването. Е, не с 100%. Дадох ви възможност. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Не беше толкова ясно. 320. край на гласуването. Приема се, добре. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 1. И изменение 324. Може би сте запознати с устното изменение. Имате ли някакви възражения по въпроса? Не. Добре. За. Против. Въздържали се. Приема се. 325. За. Против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 въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, приема се. 351 за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 349 за, против, въздържали се, отхвърля се. 350 за, против, въздържали се, приема се. 353 за, против, въздържали се, приема се. 354 за, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 359 за, против, въздържали се, приема се. 300... 360 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 371 за, против, въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. 386 и 387 заедно. Те са идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 388 за, против, въздържали се. Нека проверим. 388 проверка. Край на гласуването. Приема се. 389 за,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 въздържали се, приема се. 42 и 43 заедно, идентични са. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се също. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се 59 за, против, въздържали се, отхвърля се 61 за, против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. 34 64 поправя се председателя за, против, въздържали се, отхвърля се 65 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, отхвърля се 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 70 за, против, въздържали се, приема се 71 за,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 против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против. Нека проверим.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 против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. И така, нека преминем към окончателното гласуване по проекто доклада като цяло. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването чудесен резултат. Поздравления за съдокладчиците. Наистина доста усилена, тежка работа. Знаете, че не е лесно между две комисии да се постигне компромис. Поздравления за съдокладчиците, за докладчиците в сянка и политическите групи. Създадохме нещо. Госпожа Коста знае нещо много, много добре един клъстър в Европейския парламент, защото Европейската комисия работи на базата на клъстери. Заместник председателя каза, че се създават клъстери в Европейската комисия. Ето защо е необходимо да се създаде такъв подход и в Европейския парламент. Радвам се, че работата на двете комисии беше успешна, обмена на мнения беше ползотворен. Двамата са докладчици са наистина смели. Ето защо благодарение на това виждаме този положителен резултат. Благодаря госпожо Коста, че споделихте тази отговорност. Да, за мен беше истинско удоволствие. Благодаря господин Бузек. Аз също бих искала да благодаря членовете на двете комисии за съвместните усилия. Искам да поздравя съдокладчиците, докладчиците в Сянка, но и на представителите на двата секретарията за подкрепата на групите, за подкрепата по проекто доклада. Допускам, че съдокладчиците биха искали да кажат нещо на този етап, особено след тези чудесни резултати. Господин Елер, заповядайте. Ако обичате тишина. Благодаря, дами и господа. Аз искам само да отбележа, че е, като си има предвид, че за първ път двете комисии работят заедно, ние считахме, че ще е по-сложно, ще има повече сблъсъци, но работихме перфектно. И това е изключително. Вероятно няма да е последният път е, е, на подобна съвместна работа. Тук е, регулираме текстове, които се отнасят и до артисти, до автомобилната индустрия и много други. тоест, в момента решаваме въпроса, кой, въпроси, които не се отнасят само до економика, но и до култура. Ето един доклад, който бе подет и от нашата комисия, бе отразен и в доклада за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия. Ние тук в парламента Работим от доста време и за нас доклади е, по собствена инициатива са повече за амбициите ни, а не е, законодателната ни дейност и бюджетните ни е, ангажименти. Но в край на кращата тук става дума за теми като примерно финансиране на дейности по фонда за стратегически инвестиции – и други. Така че е, не трябва да се подценява въздействието на нашия съвместен доклад. Благодаря на комисията, благодаря на секретарията, благодаря на моят персонал, Нина Феручи и е, също на сътрудниците на господин Морган за това, че ние успяхме да съчетаем работата на двете комисии, да минем през толкова много компромисни изменения и работата съвместно определено си струваше. Io mi unisco innanzitutto al ringraziamento, ringraziamento. Da. И аз искам да благодаря на всички, на колегите, до докладчиците в Сянка, на коми... секретарията и на двете комисии, които отделиха много време. Изключително важно е успешното гласуване от политическа гледна точка, според мен. И окончателно резултат от гласуването дава един ясен сигнал на Европейската комисия. Тоест, че Европейският съюз трябва да има индустриално измерение на политиката за е, култура и е, творческите индустрии. Трябва да се спазват и съответните срокове на, за поетите ангажименти за кредитиране. Сроковете наближават и се надявам, че всичко ще бъде изяснено. Ние поехме, поехме взаимни задължения, когато тръгнахме в, по тази, в тази посока. Затова изподеляме основни принципи, а именно, че е необходимо да се търси растеж. Никой не поставя под въпрос необходимостта да се реиндустриализира Европа. Но тук излизаме и с едно а, споделено мнение на Европейския парламент за създаване на работни места за младите най-вече да се търси и възможности за заетост посредством професионално обучение и висока квалификация. Поглед към бъдещето е основното, което свършихме тук. Благодаря на всички, с които работихме съвместно. Също Що се отнася до подкрепата за малки и средни предприятия, не трябва да забравяме и микро предприятията. Как в е, пригласуването приехме и текстове за правата на интелектуална собственост. Това е изключително важно и за Комисията по култура от техния ресор. Благодаря. Това е госпожа Коста. Сега ще говоря на италиански. Благодаря на господин Бузък. Ние работихме в тясно сътрудничество и никак не беше лесно, защото ние сме доста индивидуално работиме в парламента, но ето такъв един хоризонтален подход може да даде своите плодове докладчиците отразяват ресора на отделните комисии. Примерно също се отчита гледната точка на индустрии, които не са непосредствено заети с производството на културни блага. Много ползотворно е подобно сътрудничество. Ние изпращаме едно сериозно послание на комисията. След Зелената книга от 2011 мога да кажа, че те все още не са възприели в пълна степен основните е, искания за признаване на ролята на културната индустрия – за работата ни, за необходимостта да се работи за опазване на културното наследство и това да бъде свързано с съответна индустрия, също да се даде възможност да се обучават хората от други сектори, предоставящи услуги – подобни услуги не могат да бъдат е, изнесени е, зад граница, защото те са свързани с конкретни географски дадености, с конкретни райони. Затова творческата и културната индустрия може да се развива и да търси интелигентен растеж. А що се отнася до фонда за стратегически инвестиции, той е, за момента не прави нищо за тези индустрии и това е сериозно предизвикателство, към което трябва да се обърнем в бъдещето. Интелектуалната собственост също не би следвало да е пречка, а стимул за конкуренцията. Ние се борим да е, разпространим своята идентичност в света. Благодаря на секретарята, на всички, които работиха по доклада. И сега приканвам колегите от Комисията по култура да напуснат залата,